изкуствен интелект. Насърчаваме Европейската комисия да подготви регулаторна рамка за това. Голямото количество данни са от голямо значение за изкуствения интелект. Те са, те са тяхното гориво. Спомнете си за Кембриджа аналитика. Това е един е, от най-явните яв, примери за злоупотреба с лични данни за целите на манипулацията. Това е, създава сериозни заплахи за нашата демокрация. Дигиталната революция не е нещо ново. Тя продължава от години. Но постоянно трябва да намираме нови отговори и нови подходи към новите технологии. Регламента GDPR отне около близо 6 години, почти 6 години да бъде прият това показва, че изкуственият интелект, разпознаването на, на, на лицеви черти вече се ползват в Европа и трябва да бъдат регулирани. Ние като представители на хората на Европейския съюз, на гражданите, трябва да не допускаме никой да бъде изключен и да поддържаме европейските ценности и да създаваме възможности за всички. Благодаря. Сега ще дам думата на съвета. Държавен секретар госпожа Бриняц. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за тази възможност да участвам в този дебат. Наистина е изключително важно да помислим за това как може да направи така съюзът, че все по-цифровизираната Европа да продължи да бъде социалната Европа. Социалната ни пазарна економика е нашето предимство на пазарите. Трябва да защитаваме тази економика, но и да адаптираме към променящия се свят. Цифровизацията е хоризонтален процес, който трансформира всичко. Той представлява, представя и рискове и възможности. Може да създаде нови работни места, може да увеличи производителността на труда, може да подобри живота на хората и да допринесе за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот. Може да даде и нови възможности на хора от уязвими групи, включително хора с увреждания. Както при всяка промяна, има и рискове и не бива да ги забравяме. Европейският съюз е лидер в усилията си това да доведе до социални ползи и да защите онези, които може би ще изостанат или ще бъдат изоставени. Държавите членки играха изключително важна роля в декларацията на МОД за бъдещето на работното място. Е подкрепена от всички държави членки. Днес ще засегна три аспекта, свързани с цифровизацията, които са забележими и оказват голямо въздействие върху живота ни. Първо, умения, след това економиката на работа в платформа и след това по-широкото въздействие на цифровизацията. За уменията. Въздействието на цифровизацията върху пазара на труда е двустранно. От една страна се увеличава и търсенето на хора с висок ценз и конкретни умения. След това конкретни длъжности се промениха или изчезнаха. Може да се създадат нови структурни видове безработица – може да се изкриви пазара, защото може да се загубят средни позиции като длъжности, като ценз. Тоест, днес има недостатък в уменията в ИКТ, в инженерство, математика, наука и технологии тези сфери се забелязва също и балан, дисбаланс между половете, който е сериозен и той ще се влуши още повече, ако не реагираме. За това трябва да вземем предвид въздействието на цифровата революция върху целия живот на човека, от ранно детство до старост. Никой не бива да бъде оставен или изоставен. И това е важно. И мъжете, и жените са нужни, за да можем да запълним голямата потребност и нужда за умения в тази сфера. Обучението трябва да преодолява дискриминацията и сътрудничеството между всички заинтересовани страни е изключително важно за успешното управление на утрешните изисквания на различните професии. Социалните партньори играят много важна роля тук. Те помагат да има по-голяма адаптивност на човешкия фактор економиката на работа в платформа. Опитваме се да се, питваме се да разберем какво са тези цифрови платформи. Знаете, че там се предлагат услуги, които са в пряк контакт. Гражданите са служителите там. Хора, които преди това са били самонаети, а, се оказва, че сега зависят много от тези платформи. Този вид организация много често оказва негативно въздействие върху плащането, върху социалната закрила, върху здравословните условия на труд правото на платен отпуск и много други. Ефикасният социален диалог на всички нива и баланса в способността да постигнеш крайния си резултат, трудно се постига. Но много трудно могат да се организират работещите по платформи, тъй като често те не се познават. Съветът вече се занимава с много въпроси, свързани с новите видове труд – добрите условия на труд трябва да бъдат гарантирани за всички, независимо от промените в начина на наемане, продължителността на наемане. Трябва да се променят националните рамки на трудовото законодателство. На европейско ниво бе прията една директива за прозрачни и предвидими условия на труд. Тя бе прията през юни миналата година и защитава всички такива работещи на парче. Дава се защита на работниците, както и самонаетите, като се упоменават и работещите на платформи. Държавите членки трябва да дадат социална закрила за всички, включително и самонаетите. Съветът също посочи, че политиките за социална закрила трябва да бъдат балансирани с политики за работа и съответно за плащане нестандартните видове труд също могат да се радват на възможността да се възползват от колективно трудово договаряне. Новите видове труд също трябва да бъдат защитени, що се отнасят до здравословните условия на труд и безопасността, независимо от това колко е голямо предприятието или колко е продължителна заетостта. Съветът също подчерта потребността да се гарантира ефикасно изпълнение на европейското законодателство за условията на труд и безопасните условия на труд, включително за новите видове труд. По-доброто разбиране на работата на цифрови платформи е предпоставка да се развият нови политики. В това отношение очакваме срещата на върха по тази тема, която ще организира бъдещето германско председателство през октомври 20 година. На трето място и последно, що се отнася до социалния елемент. Цифровизацията оказва различно въздействие върху различните хора. От една страна по-гъвково може да организираш работата си, от друга страна намалява взаимоотношенията между хората, като в физическия свят. Цифровизацията също може да е проблем в селските райони и хората с увреждания. Работещите хора имат по-добри инструменти, за да работят по-добре. В същото време работодателите имат по-добри инструменти, за да извършват мониторинг и да постигат по-голяма производителност. Технологичното развитие е нещо чудесно и трябва да го приемем. Трябва да насърчаваме новите технологии, което ще даде повече контрол върху посоката, в която вървят. Трябва да бъдат по-етични и по-съсредоточени върху човека. Ние като политици трябва да знаем всичко, което се случва, цялата картина и да знаем, че социалната пазарна економика е един от най-големите ни активи. Благодаря ви за вниманието. Now... Благодаря. И сега давам думата на Европейската комисия. Комисаря Шмидт, заповядайте. Madame la Présidente, Mesdames Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, цифровият преход ще има и вече има безпредседентни последици за економиката ни, за обществата ни, за начинът по който общуваме помежду си и по който подробяваме Заетостта е основната тема, която ни вълнува. Колко работни места ще изчезнат и ще бъдат заменени с роботи? Очевидно е, че по-голямата част от работните места ще се променят по някакъв начин. Ще се появят нови работни места, а други ще изчезнат или ще бъдат а, значително изменени. Очаква се изкуственият интелект и роботиката да създадат над 60 милиона работни места през едното десетилетие. И както вече беше казано, в момента има недостиг на около 1 милион специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии поради липса на добре квалифицирана работна ръка. И това е основно предизвикателство за голям брой дружества и в частност на МСП, които не могат да намерят квалифицирани работници. Това е и основно предизвикателство пред нашата политика в областта на заетостта възрастта и професионалната квалификация. Уважаеми дами и господа, работим за кръвосъгласния преход чрез фонда за справедлив преход, който би трябвало да помогне на най-тежко засегнатите лица и региони. Трябва също така значително да подобрим политиката си в областта на заедостта и социалните въпроси, за да се справим с вредните последици, свързани с цифровизацията. Както вече беше казано, има много великолепни възможности. Но има и опасност от засилване на неравенството и от на несигурността около 90% от работните места в момента изискват някакви умения в цифровата област, както и участието в обществения живот като цяло. Въпреки това, 43% от европейските граждани имат недостатъчни цифрови умения, а 17% нямат никакви цифрови умения идният месец, ще предложим новата програма за уменията, с която ще се опитаме да отговорим на предизвикателствата, свързани с уменията, чрез конкретни инициативи. А това предизвикателство е огромно. Съгласно много от прогнозите, близо половината от работната ръка в Европейския съюз, а именно над 120 милиона граждани трябва да преминат през професионална преквалификация или допълнителна квалификация. Ето защо имаме три основни цели. Първо, да работим заедно с работниците, за да подобрят те уменията на своите работници ни предложат нужната преквалификация. И за целта ще предложим един пакт за уменията, с които да насръчим предприятията да поемат ангажимента да инвестират в квалификацията на своите работници. На второ място трябва да засилим както публичните, така и частни инвестиции в обученията, съгласно насоките, които току-що описах. И на трето място трябва да насърчим самите граждани да инвестират в собствената си квалификация и уменията си. Много от елементите на стратегията на Европейската комисия след 2020 година ще са насочени за този въпрос. Европейски социален фонд ще насърчи проекти като, например, е, създаването на електронни училища за специално обучени преподаватели или пък курсове за цифрови умения за хората, на, които, на безработни, които това им липсват. Така че аз поемам ангажимента да имаме много по-широко разбиране за това какво са цифровите умения. Нестандартните форми на заетост се е, в подем и често те са свързани и с е, не адекватни условия на труд, недостатъчен достъп до социална закрила, липса на социален диалог и липса на възможност за колективно представяне. Това представлява предизвикателство за трудовото ни законодателство и за системите за социална закрила и ни кара да преосмислим социалните модели и да преосмислим нови модели на преговори. Да дадем възможност да се да бъдат интегрирани в пазара на тези нови форми на стандарта на заетост, като се гарантира нужното равнище на социална закрила. Променят се понятия като взаимоотношение между работник и работодател, променя се и понятието работно място. Ето защо много важно да въведем някаква яснота в този нов трудов свят. Новите технологии също така размиват линиите, разграничаващи личният от професионалният живот. Това води до нови е, психически рискове и рискове за душевното здраве. И затова трябва да се обърне внимание на този факт. Употребата на данни в областта на заедостта доведе до нови алгоритми приемат на работни места и профилиране по отношение на социалната закрила. Подобни методи могат да засилят позитивността, но също така и да наложат по-строки непропорционален контрол върху работещите. Поставят се и въпроси за, за опазването на личните данни и трябва да вземем по всички тези факти в предвидената нова регулаторна рамка за изкуствен интелект. Имаме нужда от достъпни и оперативно съвместими цифрови технологии, за да можем напълно да се възползваме от пълния потенциал на цифровизацията и да дадем възможност на хората с увреждания да увеличат своята автономия и по този начин да засилим участието им в обществото и в економиката. Цифровият преход би следвало да се възприема и като предизвикателство в контекста на демографските предизвикателства, които сме изправени в контекста на застаряването на населението и по-слабо населените селски и неодалечени региони. Трябва да се обърна особено голямо внимание на разликата в, а, между половете в областта на цифровите технологии. Европейски съюз трябва да играе нова иновативна роля в тази област и нови цифрови услуги, основаващи се на изкуствения интелект, ще си играят ключова роля, като трябва едновременно с това да се справим с опасността от а, дискриминация и пристрастност. На 23 септември заедно с заместник председателя Двастегер ще организираме среща на върха за заедостта чрез платформи, за да се обсъди как може да се подобрят условията на труд на заетите чрез платформи онлайн. Освен това ще започнем процес за преосмисляне на плана за действие, свързан с Европейския социален стълб, тъй като принципите на социалния стълб би следвало да се прилагат и за новията цифров свят на труда. Социалния стълб е общата рамка за нашата стратегия, за да се гарантира, че, че преходът към едно цифрово и неутрално по отношение на климата общество е и справедливо. Благодаря. Благодаря, господин комисар. От името на НП сега господин Радке, една минута и половина. Госпожо Смесен председател, скъпи колеги, най-напред бих искал да благодаря на колегата Исмал Ертук за това, че включи тази тема в дневния ред. Бих искала също така да подчертая колко тясно е свързано социалното изморение с, а, и дебатът, който водим за социална Европа с важната тема за цифровизацията. Благодаря му, че обърна внимание на тази връзка. Споделям голяма част от казаното от него, в днешната дискусия не бива да пренебрегваме факта, че през последните 20 години бяхме свидетели на радикални промени на пазара на труда. От една страна се промениха напълно взаимоотношенията между работодател и работник, чрез новите форми на стандартна заетост в онлайн, а също така се промени цялостното отношение към работата. Всички носим смартфони в чантата си, всички знаем колко е трудно да с такъв смартфон човек да се изключи от работата и да каже, че сме във вакансия. Така че от една страна трябва да се възползваме и от шансовете, но едновременно с това съвсем разумно да направим оценка и на рисковете и да решим къде трябва да наложим ограничения и къде трябва да, пред, да предложим стимули. Защото за нас, за мен е важно, че трябва да се гарантира пълна равенство, независимо дали става въпроса за технологии или за физическия свят. Във всеки един момент трябва човека да стои в центъра на нашите политически решения. Thank you very much. Now, on behalf of the group of the благодаря от името на социалистите и демократи. Сега госпожа с една минута. Благодаря. След 10 години светът ще бъде различен, благодарение на цифровизацията, която ще бъде такава, че дори няма да можем да си я представим. Много неща ще се променят, които ще вървят и в правилната посока но работниците на платформи, като тези, да речем, които работят в Uber, трябва да имат достойни и адекватни условия на труд. Eh, и в крайна сметка трябва да могат да се организират, защото иначе ще платят последствията. Тези хора сега разчитат на алгоритми, но може да се подходи и по друг начин. Затова е важно да гарантираме тази цифровизация. А тя в същото време трябва да гарантира адекватни условия и доходи. Затова са нужни европейски норми за работещите с мобилни приложения. И може би трябва да се сключат и споразумения, както чухме на 21 септември, че се очаква да се направи. Благодаря. Много благодаря. От името на Реню, господин Писларо. Госпожо председател, господин комисар Шмидт, драги колеги. Ние в Европейския съюз вярваме в демократичните ценности и е демокрацията, насочена към гражданите, предполага едно приобщаващо общество, където гражданите имат право на достъп до ползите. Това го дължим на нашите граждани, Европейския парламент е шампион в законодателството, в регулациите, които водят до положителни промени. В този случай обаче законодателството не е достатъчно. То трябва да се съпровожда от конкретни действия, така че да се трансформира Съюза и да се превърне в шампион в иновациите. За съжаление, обаче ние изоставаме един от петимата ни граждани през 2017 година имаха необходимите дигитални умения. Дигиталните умения и познания са от огромно значение за, за реализацията на пазара на труда, който постоянно се трансформира. Това е, е ключовия приоритет на днешния ден и на бъдещето. Трябва да осигурим за европейските граждани начини да се адаптират към новите предизвикателства и възможности да, да развият нови умения за пазара на труда. Въпросът е как да се постигне това. Това може да стане, като инвестираме буквално в хората. Трябват ни инвестиции, които да доведат до компетентност, както в публичния, така и в частния сектор, така че дигиталната трансформация да прокара пътя за нашите а, граждани и да постигнат високо ниво на благосъстояние можем да създадем един обществено-частен фонд в Европейския съюз, който да инвестира в дигиталните умения и грамотност. Частния сектор си осъзнава нуждата от дигиталното образование. Какво чакаме? Трябва да започнем да действаме. Призовавам ви към действие. Така ще постигнем една по-конкурентоспособна и социална Европа в унисон с дигиталните технологии, така че е, днешните деца да, да е, поженат е, успехите в бъдеще. Благодаря. От името на ИД, мину, минута и половина, госпожа Жаме. Госпожа председател, скъпи колеги, една социална Европа в е, дигиталния свят. Много е странно, че никой изобщо тук не смее да говори само за социална Европа, без да споменаваме изобщо цифровия свят. Съществува ли изобщо тази социална Европа? Задавам въпроса, защото всички колеги от Комисията по заедно социални въпроси, които присъстват тук, знаем, че координацията на системите социално осигуряване между държавите членки е много сложна. Някои смятат, че цифровизацията на данните може да се окаже вълшебното решение, но аз мога да ви кажа, че роботизацията при обработване на личните данни представлява сериозен риск и бих искала да ви призова да внимаваме, когато обсъждаме проекти, които по такъв начин поставят под въпрос националния суверенитет, като цифровизация на, на, дан, на личните данни за социалните системи за осигуряване Подобни мерки вече ни поставиха в значително особена позиция, сравнени с Съединените щати и Китай. Предложението на си, може да доведе до системно наблюдение, трафик с лични данни за търговски цели или още по-вредни такива. Така че да може да говорим за сътрудничество между държавите членки въз основа на цифрови решения. Но, скъпи колеги, днес сме изправени пред много по-сериозни проблеми, като социалният дъмпинг, данъчният дъмпинг и всички ужасяващи последици на глобализацията. Така че нека първо да разрешим тези проблеми. Това очаква от съднародниците ни. Merci, uh, on behalf of the group of... Благодаря ви от името на зелените. Думата има госпожа Гиз. Danke. Äh, Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, съвсем накратко споменахте, че цифровите е, технологии обикновенно вредят на младите, на, на най-бедните хора и това въжи по целия свят. Особено е, уязвими са маргинализираните в обществото. В, в е, Европейския съюз, наскоро системата Сирис в Нидерландия беше обявена за несъвместима с европейското законодателство заради нарушаване на човешкото достоинство, тъй като се оказа, че там са събирани лични данни и са анализирани от алгоритъм без никаква форма демократичен контрол. Но социалната държава се нарича социална, защото тя трябва да бъде в, да работи в интерес на гражданите, а не да шпионира и да унижава хората. Също така се питаме защо на никой все още не му е хрумнало да погледне за какво точно се използват тези милиарди за инвестиции в цифровизацията? Защо, например, не използваме изкуствен интелект за борба с данъчните измами? Такива подобни решения ни трябват и то спешно. Благодаря ви. Благодаря от името на ЕКР. За една минута госпожа Рафалска. Пани Przewodnicząca, шановни Państwo! Госпожо председател, дами и господа! Постоянно се говори как човека трябва да е в центъра на цифровизираната економика – всички тези амбициозни предизвикателства обаче трябва да върват ръка за ръка с социалната економика. Тези промени трябва да бъдат положителни за служителите. Роботиката, изкуственият интелект са добра възможност за нови работни места, но има и рискове, които са свързани с това. Искаме тези работни места да бъдат висококачествени, искаме нови форми на заетост и искаме заетостта да бъде привлекателна но трябва да направим така, че тази възможност е отворена за всички държави членки и че няма а, цифрова изолация, особено, що се отнася до Централна и Източна Европа. Европейският съюз трябва да подкрепи всички региони. Тези промени обаче са неизбежни – Правилата няма да ни свършат работата. Това, което трябва ние да направим е да създадем социална сигурност, добри работни условия и приобщаване. Благодаря. И аз ви благодаря. От името на Обединената левица, Северна левица, Шайби. Президент. Благодаря ви, госпожо председател модерността не са работници, които да могат да се изхвърлят като, при, като продукти за еднократна употреба. Това се случваше през едновековието по цял свят, включително и в Калифорния, Съединените щати се стигат до едни и същи изводи. Платформите мамят и експлуатират най-бедните. За, послед... за първия път в във Франция Деливеро беше... миналата седмица Деливеро беше осъден за нарушаване на трудовото законодателство. Съдът стигна до извода, че под претекста за гъвкавост Деливеро нарушава трудовият кодекс, като на практика принуждава своите работници си да се правят на самозаети, при положение, че те зависят изцяло само от платформата. Този вид заетост се разпространява по улиците на всички наши градове. Хората очакват от нас някакво решение. Какво очакваме още да се случи, преди да накараме платформите да признаят какво са хората, които работят за тях, шофьорите на Uber, например. Това са работници, които имат право на същите права за, на колективно представяне, като всички останали работници. Благодаря ви. А сега от името на независимите думата има господин Николао Алаванус за една минута. Οι εκτιμήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζονται από έντονη ανησυχία. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз казва, в Европейския съюз се, се казва, че предстои нова криза като решението на, за борбата срещу тази криза е дигитализацията на економиката. В рамките на капиталистическата економика обаче тези нови приложения са единствено са единствено средства, които ще задълбочат, задълбочат е, конкуренцията между китайски и японски компании. Вместо да се използват иновациите за подобряването на живота на работниците, тези средства ще, ще доведат до безработица за, хил, за хиляди души. И, и това са ваши прогнози. Правата на работниците ще претърпят влушаване. Такава е системата, която вие защитавате. и в нашата страна. Само една централно планирана економика може да използва е, технологиите, за да е, намали проблемите. Това е бъдещето. Благодаря. Сега една минута. Госпожа Хутедел, заповядайте. Благодаря. Европейският съюз е социален успех. Единният пазар е основната причина за това – Както Швеция, моята страна, влезе в Съюза преди 25 години, има изключително увеличение на нашия ПВП, което ни даде възможност да харчим повече и за социални плащания. Почти се отвоиха разходите и социалната закрила е най-висока, отколкото някога е била. Това се забелязва и в други държави членки, но не във всички. Европейския съюз може да изиграе роля посредством законодателни предложения и по-специално като даде предимство на една социална пазарна економика, която дава възможност на държавите членки да просперират. Влизаме в нови, новия свят с възможности, заплахи, светлината на цифровизацията. Трябва да погледнем какво сме свършили и да питаме как можем да направим същото отново. Нужна е социална защита и социална закрила за всички – ако Европейския съюз изгуби своята предимство, заради лошо законодателство, няма да има работни места за никой, е, особено за нашите граждани. Благодаря ви. Господин Салива за минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, да, нови цифровите технологии промениха всички аспекти на живота ни, включително и съществуващите до момента стопански и трудови взаимоотношения и начин по който общуваме. В цифровия свят няма граници, но няма и ясни правила. Няколко големи компании налагат новите цифрови ценности, които са поставяне под въпрос на досегашните правила и поставяне под въпрос на условията на труд на работещите. Крайно време е да заложим нови социални стандарти и сигурност за гражданите ни в интернет пространството, каквото не е допустимо оф, офлайн, не бива се допуска и онлайн, особено когато е за сметка на работниците. Новата цифрова епоха не бива да се превръща в синоним на експлоатация и постоянен контрол над работниците. Ето защо трябва да се въведе правото за цифрово изключване. Така че всички работници трябва да имат задължително право да се изключат цифрово с определен брой часове през денонощието. Също така трябва да се разгледат новите рискове, идващи от технологии за доброто здраве на работниците. Благодаря ви. Thank you very much. Now for a minute and a half, Madame Brunet. Госпожа Брюне, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, госпожо държавен секретар, колеги. Искам да говоря по два момента. Първо, последиците от цифровизацията в света на професиите и появата на нови длъжности, особено работа на такива мобилни платформи. Там нещата са много по-различни, което осложнява и работата на законодателя – Нужно да се постигне баланс между възможностите за нови видове труд и защитата на работниците и евентуалното сключване на договори, които не дават никаква сигурност. Нужни са достойни е, условия, социална защита за акцидент, за проблеми на работното място, както и други социални. И накрая, задължително да има обучение, за да може да се предоставят услуги на високо ниво и да може да се следва кариерното развитие на всеки един. Последното, което искам да кажа е, че Европейския съюз, що се отнася до цифрова компетентност, не е добре представен. Близо 40%, човека от, 40% от хората нямат такива умения. Много е важно да инвестираме в цифровите умения – то спешно. И 8, като ключово умение, то е свързано с цифровизацията. Благодаря. Merci. Now for one minute, Mr. Lacapelle, please. Господин Лакапел, уважаеми госпожо, госпожо председател, скъпи колеги, някои най-отдалечени региони в Франция все още нямат, хората нямат достъп до интернет. Какво прави Европейски съюз, както в много други отношения, изостава и ограничава развитието на отделните държави. Основният приоритет трябва да бъде да създадем един съюз на национални държави, които защитават своите граждани, вместо да сме подложени на контрола на Европейския съюз, който е все по-несправедлив и все по-либерален. Искаме една социална Европа, която да представлява координация между национални държави и техните отделни територии. Трябва да се сложи край на тази глобализирана економика, която концентрира цялата стопанска дейност в няколко големи мегаполиса и противопоставяме на вашата дива урбанизация, нашата логика за завръщане към територията и всичко това с цел да дадем нов порив на нациите да станат независими, вместо да са подчинени на Европейската комисия. Благодаря ви. А сега за една минута думата има госпожа Фан Спарантак. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Комисията обещава по-социална Европа многократно. И за да се изпълнят тия обещания, трябва да видим реалните резултати от дигиталната економика. Намирането на, на жилища се превърна в нещо невъзможно в много големи градове. Страни, градове като а, Прага, Барселона, Амстердам кменовете обявиха, че Airbnb и Booking.com са е, едни от основните причини за, за жилищната криза. Целта на Airbnb не е била първоначално да превърне големите градове в средища на незаконни хотели. Поради интензивно лобиране, в момента пазарните правила защитават милиардите, които се печелят на тези платформи. Трябва да е, гарантираме една социална Европа, която да бъде в центъра на Европа, за да бъде тя подготвена за дигиталната епоха. И не бива да се позволява на големите е, на корпорации да пречат на социалната Европа. Една минута госпожа Делаписа Карион. Благодаря, че ми давате думата. Признаваме значимостта на цифровите технологии в нашия живот и въздействието върху тях и върху обществото. Трябва да се вземат важни решения, за да се подготвим за този преход. Цифровизацията не може да води до дехуманизация. Изправени сме пред нов модел на работа. И трябва да спре изчезването на длъжности и професии, Хората трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да поемат новите видове труд. Нужна е и добра защита на работниците, изправени пред тези предизвикателства. Насърчаваме конкурентоспособност на дружествата, искаме да съживим селските райони посредством цифровизация, за да може да имаме по-добро социално сцепление. Благодаря. И аз ви благодаря за една минута, господин Джарусо. Благодаря, госпожо председател. На първо място е необходимо никой да не бъде изоставен, имайки предвид тези възможности на цифровата революция. Разбира се, че има неравно развитие, трябва веднага да се намесим, за да може цифровата Европа да преодолее тези различия, а не да ги увеличи. Същото се отнася и за предприемачите, не само за гражданите. Сега има олигополи които пречат на конкуренцията и трябва да бъдат регулирани. Тези колоси трябва да си плащат данъците и не трябва да има концентрация на економическа дейност, което води до нелеална конкуренция и тази цифрова економика един вид да бъде в, сложена по-напред от традиционната економика. По-добре трябва да опазваме своето здраве. Трябва да сертифицираме качеството на нашите продукти и да се борим с дезинформацията. Една лъжа в интернет пътува много по-бързо, но толкова бързо може да бъде демаскирана. Затова е нужно да имаме системи, които бързо да реагират, постоянно да реагират и да работят ефикасно. Благодаря ви. Аз ви благодаря. За една минута господин Каза. Грация, сеньора президент. И в технология Благодаря ви, госпожо председател. Да, технологиите променят живота ни, променят начинът по който се учим, работим и се развличаме. Създават се нови възможности, но и нови предизвикателства. Директивата за баланса между професионален живот засяга всички тези проблеми. Целта е жените по-лесно да могат да останат на пазара на труда, да се преодолее разликата възнаграждението за мъжете и за жените. Приветствам новата стратегия на Европейската комисия, тъй като сме изправени пред нови предизвикателства и правото човек да се изключи трябва да е част от новите правила. Имаме нужда от нови предпазни мерки и трябва да играем водеща роля, за да гарантираме, че тези права са достъпни за всички. Благодаря ви. Думата има госпожа Тоя за една минута. Sarà mantenere, sarà mantenere nella nuova era digitale di internet. Има социални, демократични ценности, които трябва да проникнат в всички приложения и в цифровия свят. Ето това трябва да направим, но то не е задължително. Нужна е политика, добра политика, която да ориентира всичко и да дава добри норми. Нужно е също и справедлив процес, защото има хора, които, както каза комисаря, нямат достатъчно умение за новите работни места. Нужни са права и достойни условия на труд, особено работещите на електронни платформи. Нужна е справедливост, но тя ще се появи, когато има минимални права и минимални условия, които да са заложени. Не бива тех, тек гигантите да бъдат пълни господари на всички данни и трябва да си плащат данъците. И чакаме решение на съвет. Благодаря за една минута, господин Каняс. Благодаря, госпожо председател. 48% от работните места най-вероятно ще изчезнат след 25 години, а 85% от работните места общо ще бъдат засегнати. А, такава е действителността. Дигиталната економика създава възможности, но и рискове. трябва да се вгледаме във всички аспекти, социалните, равенството на половете. Трябва ни по-социална Европа, по-добро образование, по-добро обучение по-добра защита. Това означава, че ни трябва един цялостен подход, холистичен подход към проблема. Трябва да работим заедно, заедно и с зеления курс в економически план. Как да трябва ни нов социален договор, нов социален курс, така че да се справим с тези промени и да не позволим а, не, неблагоприятни а, въздействия от този преход към цифров свят. Това е което трябва да направим. Благодаря. Господин Роял, една минута. Уважаемо госпожо председател, уважаемо господин комисар, много се радвам днес, че говорим за последните на цифровизацията за социална Европа. Тъй като цифровизацията ни носи огромни шансове, но и е свързана с много големи рискове. Трябва да продължаваме на общуване, трябва да действаме, трябва да инвестираме, например, в инфраструктурата. В Германия е една от най-лошите инфраструктурният мобилен телефон в света, а в Франция нещо от населението няма достъп до интернет. Трябва да говорим и за образование, защото над една трета от гражданите на Европейски съюз не са в състояние да се справят с новите технологии. Трябва също така да запазим и правата на работниците. Тук няма как да не помислим за платформите. Недопустимо е все повече хора да работят в обстановка, която няма никакви правила. Прекалено много работа ни чака. Нека да действаме. Благодаря. One... Благодаря сега за една минута, господин Станканели. Благодаря, госпожо председател. Интернет по принцип от една проста инфраструктура за комуникация се превърна в един масов феномен и от е, социологически интерес също така. Виждаме един е, цифров преход, който променя всичко, като упростява ежедневието ни, но от друга страна засяга някои елементи, които ако не бъдат добре опазени, може да имат огромно въздействие. Нужен е достъп до съдържание, но не до всякакво. Това е една голяма тревога, особено като се има предвид, че има хора, които искат да качват съдържание, за да правят другите манипулируеми. Затова е нужен контрол върху всички тези апове, както и съдържанието, защото това пък може да наруши личната свобода. Изключително важно също така е правната рамка да има ясни норми, които да гарантират правата на гражданите и не трябва да се жертва той за някакви изкуствени правила. Благодаря. И аз ви благодаря за една минута госпожа Франсен. Господин комисар, в цифровия свят е все по-ясно и видимо, че има огромен пропуск между онези, които имат интернет и които нямат. Цифровизацията е все по-разпространена. Имаме електронно учене, електронно банкиране и така нататък. Но трябва да се движим в крак с този напредък, за да не изоставяме. Много хора обаче не са ходили достатъчно на училище, нямат пари да си купят съответните средства, за да бъдат в крак. Така че нещата стават непреодолими. Има и други такива момента. Днес един обикновен механик се превръща в информатик, а, а, защото трябва постоянно да ползва и интернет. Комисията трябва да инвестира в а, и обучение по информатика. Нужни са и альтернативи, като Европейския социален фонд плюс той предлага някои решения. Нужно е също да се обърнем и към фондове, които дават възможност да подкрепим хора, които са загубили работата си и търсят нов. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Волкен. Уважаема госпожо председател, много ви благодаря. Когато обсъждаме социалните измерения на цифровизацията, често си мислим си задаваме въпроса дали интернет наистина е отворено демократично пространство. Но тук не говорим само за свободата в интернет, говорим за правата на работниците. Социалната справедливост в интернет за мен значи преди всичко защита на основните права в цифровото пространство. И имаме какво, и можем да направим нещо заедно. Преди всичко трябва да гарантираме възможност хората да имат все още личен живот, да опазим правото на личен живот. Също така, платформите трябва да поемат отговорност за хората, които работят за тях. Трябва също така да насръчим обвързването на профсъюзите и цяла Европа и да засилим тяхната роля в цифровият свят. Цифровата Европа ще стане социална Европа, когато се защитават интересите на работниците, а не печалбите на големите концерти. И от тази гледна точка трябва да работим всички заедно, Комисията по социални въпроси, както и Комисията по за защита на потребителите и вътрешния пазар. Благодаря ви, думата имам госпожа Мелкиор за една минута. Господин комисар, интернет, дигиталния свят все повече и повече в последните години премахва бариерите Разбира се, че дигитализацията създава нови възможности. Създава възможности за специализация, дори в селските райони. Създаване, създават се нови възможности, нови работни места на места, където те не са били възможни в миналото. Именно за това е важно да има висококачествен интернет в тези места. Затова трябва да се разширят мрежите, така че да достигнат до селските райони, да има възможности за всеки го да създава възможности за себе си. Не бива да изпускаме възможностите от цифровизацията. Не бива да се съсредоточаваме единствено върху предизвикателствата. Дигитална социална Европа, това е нашето бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Една минута, господин Фурлас. Председателю, господин комисар, Искам да благодаря на всички, които наблюдават тази дискусия. Говорим за бъдещето на Европа. Цифровизацията може да помогне на всички. Просто трябва да се упростят процесите и да имат равен достъп на всички, особено хората, които са заплашени от бедност и социална изключване или изолация. Трябва да се възползваме от тази възможност – особено за хората с увреждания. Това е една възможност, която може да използваме, за да има по-добро здравеопазване. Обществените услуги също така трябва да бъдат по-лесни за ползване от крайния потребител. Трябва да преборим бюрокрацията. Половината от гражданите нямат основни цифрови умения. Трябва да адаптираме образователните системи, за да преодолеем този момент. Благодаря. Госпожа Шал Демозе. Благодаря ви. Цифровизацията носи за себе си различни нови възможности. Днес човек, който падне, спускайки се в банята, може да се обади за помощ, може също така да избегнете задръстванията, като следите онлайн трафика, може да поискате обслужване в 3 часа сутринта. Но всичко това е свързано с нови предизвикателства. Знаем, че много работници не, нямат нужна квалификация, много от тях нямат и нужни адекватни трудови права, особено тези, които работят за, плат, за платформите. Освен това се събира се повече данни за хората и трябва да гарантираме, че гражданите дават сметка на какво се основават потребителските им избори в интернет. Много може да се каже по въпроса, но преди всичко трябва трябва цифровизацията да се адаптира към нуждите на, на хората. Не бива хората да се приспособяват към нуждите на цифровизацията. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Декосия Вера за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, първия въпрос е какво е социална Европа? В общи линии социална Европа е такава Европа, в която всеки има възможност да се развива професионално и личностно. И никой да не бива изоставян. Това е. А това, което създават цифровите технологии, е възможност да се постигнат тези цели за всеки го. Как да стане това? Има един единствен отговор, а именно чрез обучение. Обучение в цифрови технологии, това е нещо, което трябва да залегне в цяло, цялостното образование от най-ранна детска възраст в университета, хора, които вече работят, също и възрастните хора. Трябва ни а, такова цифрово обучение, което да е в цяла Европа и в цялата евро... образователна система и трябва целите да бъдат измерими. Благодаря. Благодаря. Сега една минута. Госпожа Галвес Муниос. Благодаря, госпожо председател. Европа трябва да се подготви за цифровата революция, която не бива да изоставя никого. Важно е онова, което вършим, да е от полза за всеки го, така че да се изравнят всички неравенства, да допринесем за по-високото качество на работните места, в новите технологии и чрез новите технологии. Това обаче не е което става в действителност. Едва малък дял от хората, които са заети в сектора, всъщност получават важни задачи и само 20%, 22% от тях са жени. Трябва ни една а, дигитална култура, която да насърчава развитието и новите умения. Няма как да се справим без, без талант но той трябва да се споделя. Възможностите също трябва да се споделят. Възможностите трябва да са за всеки го. Най-вече си мисля за жените. Благодаря. Благодаря, господин Беренсен, за една минута. Благодаря, господин председател. Цифровизацията изцяло ще засили нашата економика и целия живот в обществото. Е, ще бъде по-сигурен транспорт е, чрез средствата на цифровизацията. Но хубаво е да мислим за три неща. Първо, никой не бива да изост... бъде изоставен. Хората трябва да получат достъп до цифровизацията е, и домакинства, и училища. Освен това, не бива да загърбваме развитието на новите технологии Естествено, е, обаче, човекът трябва да е в центъра на новата техника и технология, защото е, тя е предназначена за хората и цифровата стратегия ще допринесе само така за едно по-добро развитие на нашето общество. Ще трябва да защитим и хората от е, опасностите в рамките на цифровизацията и обществото. Благодаря ви. Госпожа Вена за една. Благодаря, госпожо председател. 2% от европейското население реализира доходите си предимно от работа в цифрови платформи и броят им непрекъснато расте – най-различни нови цифрови работни места се създават всеки ден. Необходимо е ново цифрово трудово законодателство по отношение на минималната работна заплата и колективното трудово договаряне. Като трябва да се постигне последователност в правната рамка – Компетентните органи трябва да имат достъп до алгоритмите на тези платформи, ако искаме цифрова и социална Европа. One... Благодаря. Госпожа Талер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, чухме тук чудесни речи, така че позволете ми да сведа разговора до същината му като предприемач в информационната област и като жена, повече от веднъж съм получавала добронамерен съвет. 15 години по-късно обаче, моите служители и моята фирма ежедневно доказват, че цифровизацията създава работни места и ги опазва. Не ще и дума, че Подобно може да, може да се каже и за по-традиционните отрасли. В моята федерална провинция Тирол дърводелството, дърво, дървопреработката бе цифровизована и по този начин отрасълът не само оцеля, процъфтява, никой не бе уволнен. Даже напротив, пазарния дял на отрасъла и заетостта в него растат. Ето това, е, уважаеми колеги, подход към економиката, подход, от който политиците особено се нуждаят. Благодаря. Благодаря за една минута, господин Гарсия Дел Бланко. Цифровизацията, изкуствения разум предполагат огромни възможности бихме могли да говорим за дълбока еволюция, по-масштабна от известната промишлена революция. Но всичко това носи със себе си промяна. Промяната поражда страхове, опасения от загуба на припитание, на, на работни места. Единственият начин да преодолеем тези страхове е да подчертаваме ползата от цифровата грамотност, от цифровизацията – е, която е далеч повече от е, инструментариум, а по-скоро един хуманитарен подход към бъдещето. Е, тъй, защото не специалистите да познават рисковете, ценностите, възможностите, които разкриват тези нови технологии, така че най-сетне обществото да бъде, да бъде по-сплотено, по-интегрирано. Така че призовавам и комисията, и съвета да упорстват в това отношение, да популяризират, да информират широката общественост за ползата от тези нови, от тези промени. Благодаря. Благодаря. Господин